Liebe Kolleginnen und Kollegen, die... Скъпи колеги, моля, заемете местата си. Ja, liebe Kolleginnen und... И така, скъпи колеги, нека първо да ви кажа добре дошли след лятната вакансия за първото заседание на Комисията по земеделие. Надявам се, че сте прекарали добре лятната вакансия, особено след избирателната кампания преди европейските избори, се нуждаехме от почивка. Сега ни предстои много работа. Ще трябва да взимаме важни решения и затова преминавам направо към дневния ред. Ще започнем с приемане на дневния ред. Ако няма възражения, или предложения за промяна, приемаме дневния ред. Ще ви съобщя, че, както обикновено, нашето заседание може да се следи на живо, уебстрим. 19 са езиците в езиковия режим. Само естонски латвийски, галски, малтийски не са включени в езиковия режим за днес. И така преминаваме направо към дневния ред. Последващата точка. Бюджетът за 2020 година. Бюджетната комисия е водеща комисия по бюджета а ние подготвяме, както и другите парламентарни комисии, становища. Пауло де Кастро е нашия докладчик. На 23 юли той представи своето становище. 53 изменения вече са внесени, 7 компромиса са подготвени от докладчика. Той ги предлага. Може би господин Декастро желая да вземе думата. Не. Добре, в такъв случай предлагам направо да преминем към гласуване. Но първо ще ви попитам, всички разполагат ли с карти за гласуване? Ако някой колега не е донесъл електронната си карта, трябва да се обади. но виждам, че всички са подготвени. И така започваме с гласуването. Тъй като има доста нови колеги, ще кажа, че ще гласуваме отделните предложения за промяна с гласуване на ръка. А компромисните предложения ще гласуваме електронно. В някои случаи, ако не се очертава ясно мнозинство, при гласуването с ръка ще прегласуваме електронно. И така, ще направим електронна проверка. И така, започваме с изменение едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Тук ще направим проверка. Гласуваме електронно по изменение 4. Моля, гласувайте. И така, вече сме в режим на гласуване. Край на гласуването. Това изменение се отхвърля. Пето изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. 7. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис А. Електронно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Шлисе ди Abstimmung. Край на гласуването. Приема се компромис А. 45 гласа за. Продължаваме с изменение 14. Кой е за? Против? въздържали се. И тук се налага проверка с електронно гласуване. 14-то изменение, моля гласувайте. Шлисе ди Abstimmung. Край на гласуването. А, ясен резултат. 38 гласа за 7 против. Компромис Б. Режим на гласуване. Край на гласуването. Ясен резултат. Приема се. 25-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Шлисе ди абстимун. Край на гласуването. Съвсем ясен резултат. Приема се. Продължаваме с компромис Д. Моля, гласувайте. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Не, избързах малко, извинете. И тук е, ясно мнозинство за. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33 се гласува сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Налага се електронна проверка. И тук, моля, гласувайте с електронни карти. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Това изменение се отхвърля. Компромис е. Моля, гласувайте електронно. Шлисе. Край на гласуването. Приема се. Компромис F. Режим на гласуване. Шлиси ли абщемо? Край на гласуването. Пълно а, мнозинства. Единодушно се приема. 41 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 42 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Моля да гласувате електронно. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Приятна се единодушие. 46-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, ще ви помоля за проверка. Електронно гласуване, моля. Ich schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49 за. Против въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Поискахте проверка. Добре, започваме електронно гласуване по 52 изменение. 52 се гласува електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. И сега вече преминаваме към заключителното гласуване е, по целия документ, както обикновено електронно се гласува. Моля, гласувайте. Малко избързвам, да, няма да приключим с електронното гласуване. Изчаквам. Сега вече всички са гласували. Край на гласуването. 39 гласа за, 5 против, 1 въздържал, въздържал се. Поздравяваме най-сърдечно нашия докладчик. А сега ще преминем към отделните проекти. Е, не става дума за изменение, но 601 се гласува в момента за, против, въздържали се, приема се. Предложение 6002 на, за, против, въздържали се, приема се. 6000 за, против, въздържали се, приема се. 6020 за, против, въздържали се, приема се. 6025 за, против, въздържали се, приема се. 6000 и 6036 отпадат. 6024 гласуваме. Сега кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6023 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6042 за. Против въздържали се. Ще ви помоля за електронна проверка. Режим на гласуване е, по предложение 6042. Край на гласуването. Приема се 24 за, 21 против. И така, продължаваме с 6032 за. 6032 се гласува в момента. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 6018. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 6030 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка с електронно гласуване по 6030. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение 6013 за против въздържали се. Отхвърля се. пет за против, въздържали се, приема се. А, 6045, казва председателят. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това предложение се приема. И така, 6034. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Налага се проверка по 6034. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Ясен резултат. Приема се. 6007. За, против, въздържали се, приема се. 6035 за, против, въздържали се, приема се. 6019 за, против, въздържали се, приема се. 6038 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6006. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6017 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6041 за. Против? Въздържали се? Приема се. Следва 6014. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6043. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6040. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 6044 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва 6004. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6028 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме 6026 за против, въздържали се, ще се наложи проверка с електронни карти. И тук, моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се приема. 6027 за, против, въздържали се, Приема се. 6039 е, е, за, против, въздържали се. Приема се. Тук няма да има окончателно крайно гласуване, тъй като става дума за отделни е, рубрики или постове в бюджета. Докладчикът още веднъж го питам, желая ли да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Ще напомня още веднъж, че в нашето становище сме е, наложили, така да се каже, забрана за съкръщение по отношение на е, бюджета във връзка с селското стопанство. Надявам се, че това ще бъде зачетено. Да, благодаря ви. Продължаваме по дневния ред. Следва размяна на мнения по темата патентоспособност на растенията с оглед представяне на писмено изявление пред разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство. Преписката е Г319 колеги поискаха да проведем такава размяна на мнения. Давам думата. Um, Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че включихте тази точка в дневния ред, защото смятам, че въпросът е много важен. Какъв е проблема? През 2016 бяха патенту, патентовани два вида растения броколи и... so the... и чушка. Тези две е, растения бяха селектирани по нетрадиционния начин. Защо това е, е опасно? Нека да е, вземем, например, това, че ще се патентова червения цвят на доматите. В такъв случай червения цвят ще бъде патент само на една фирма. Останалите няма да могат да ползват червения е, цвят. По този начин се получава монопол върху зеленчуците и въобще върху храната. Това е изключително е, опасно, защото храната попада в ръцете и става собственост само на няколко компании. Затова с колеги от предишния парламент ние инициирахме този процес, получихме голяма подкрепа, за да можем да спрем този процес в резултат на това в съвета всички държави членки подкрепиха нашата резолюция и е, целта е да не е, се позволяват повече патенти върху видове растения, получени по класическия начин имаше погрешна интерпретация, че искаме да забраним патентите върху растения, получени чрез биотехнология. Не, не става дума за това. През 2016 година законодателя заяви, че това не е било негово намерение патенти да бъдат даване на фирмите. Европейската Европейското патентно ведомство взе това предвид а, и не дава такива патенти. А, а, проблемът е, че а, в законодателството, в конвенцията за патентите, това не е ясно записано. Записано е в акта за приложение, но не е в самата конвенция. Конвенцията не е достатъчно о, е, ясна и искаме ясно да дадем указания на Европейското патентно ведомство да не раз, е, дава патенти на растения, получени по традиционна, чрез традиционна селекция. Е, и затова поискахме да се вземе такова решение, да не се позволяват такива патенти. И затова сега предлагам на Комисията по селско стопанство да приеме нова резолюция, за да могат да ни подкрепят и новите членове на, на парламента, за да направим така, че а, да не се дават патенти на растения, получени по класически начин. Благодаря, колега Хойтема. Сега ще дам думата първо на комисията. господин Чепини от правната служба на комисията. Er Не виждам къде седи. Yes, hello. Uh, yeah, my name is Eric Gipini from the European Commission's Legal Service. Здравейте. Аз представлявам правната служба на комисията. Радвам се, че съм тук. Благодаря, че повдигате този важен въпрос. Комисията ще публикува становище, с което писма ще заяви своята позиция от 2016 година. И тази позиция е, че продукти, получени чрез класическа селекция, не могат да бъдат патентовани получихме подкрепа от вашата комисия, така че ще отразим позицията на вашата комисия в нашето становище. На 1 октомври е, ще имаме е, е, позицията на съда по този въпрос и Смятам, че ще можем изцяло да подкрепим вашата комисия. Не, не мисля, че имам какво друго да кажа. Не, аз представлявам генерална дирекция ГРОУ и се занимавам а, с този случай. Точно, точно това е позицията на комисията. Благодаря за разяснението от страна на комисията. Сега а, а, колеги поискаха думата. Първо давам думата на колегата Шрайер Пирик. Благодаря, господин председател. Моят колега Хойтема много добре представи нещата. При предишния парламент, предишния мандат, вече сме говорили по този въпрос. Подготвихме и приехме резолюция няма нужда да повтарям всичко. Просто съвсем ясен пример имаме пред себе си за това, че комисията, парламента се стараят да създадат благоприятни условия за развитие на сектора, а ето, че по бюрократични причини се сблъскваме отново с едни и същи трудности, с които се борим от години. Господин Андрия, благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Хойтема за това, че предложи днешната размяна на мнения. Действително въпросът е много важен, нееднократно сме го обсъждали, но и аз съм съгласен с него, че е важно за новите членове на нашата комисия да им стана ясно и на тях за какво става дума тук. Става дума за разширяване на патентоспособността на растенията към сортове растения, които са, от, се отглеждат с класически методи. Ето защо не мога да разбера защо отново се сблъскваме с този проблем. Обсъдихме темата в присъствието на председателят на Европейското патентно ведомство. Всички се съгласихме, че тази злоупотреба е много опасна и дава, отваря вратата за няколко големи и много влиятелни компании, които се опитват да се здобият с монопол върху живи същества. Не знам дали си давате сметка за какво говорим изобщо. Говорим за търговски монопол, вместо да се насърчава култура на споделяне. Ето защо е наше задължение да излезем с много ясна позиция преди изтичане на крайният срок, оточнено от Европейската комисия, а именно 1 октомври. Не знам дали на заседанието координаторите може отново да засегнем те системата, но спешно трябва да вземем позиция по темата по много конкретен и остър начин. Благодаря ви. Колеги Дофман. Благодаря колегата Дорфман. Благодаря ви. Всъщност нямам кой знае какво добавя към това, което казаха до колегите. Благодаря на колегата Хойтама за това, че още веднъж подигна темата. Изцяло подкрепям неговата идея да приемем в комисията е, резолюция, в която ясно и недвусмислено да заявим нашето мнение. Ако а, разгледаме а, а, средата на а, а, развъждащите растения, ще видим, че фирмите никак а, не са много. Всички тези а, действащи лица развъждат растения по традиционен начин и те имат свободен достъп до всички генетични банки и разполагат с целия материал. Ако нямаха такъв свободен достъп, щяха, разходите щяха да бъдат твърде високи и малките играчи нямаше да могат да бъдат на пазара. Мисля, че пределно ясно трябва да заявим, че ние в Европа сме твърдо решени да запазим разнообразието. Благодаря колегата Тарабела. Мисля, че доста неща вече бяха казани и то много ясно. И аз благодаря на Ян Хойтема за инициативата, благодаря на Европейската комисия, която много ясно заяви своята подкрепа за толкователното допълнителната преписка от 2016 година. И аз се надявам да им намерим нужното голямо мнозинство в нашата група, за да подкрепим тази наша позиция. Припомням също така, че на съвета по сърското стопанство по на 18 март тази година много държави и членки изказаха своята подкрепа за това решение, включително и моята страна Белгия, така че се очаква съвета с мнозинство да подкрепи тази позиция. Става дума за растителни сортове, които са се развъждат преобладаващо с биологични методи и те не бива да бъдат да попадат в патентно способността, за да може е, селскопански посетители да има достъп до възможно най-много семена. Това е очевидно за всички нас и е жалко, че патентното ведомство да се връща редовно с подобни питания. Трябва да покажем, че сме силно подкрепени тази позиция, поне е с единодушие, да поне е с голямо мнозинство. Колегата Хойслинг. Това е безкрайна история. Е, в миналия мандат приехме резолюция, приехме с голямо мнозинство резолюции в по-предишния мандат и, и аз се очудвам, че Европейското патентно ведомство не прави това, което трябва да прави, не следва политическите е, е, инструкции интереса на е патентното ведомство всъщност е такъв, че трябва да издава повече патенти, защото те по този начин се издържат. Така че е, там процеса има собствена динамика и те патентоват всичко, е, което е патентно способно. Но нашите две резолюции е, са пределно ясни, че не бива да има патент върху естествени, върху биологични процеси. И това, което имаме в момента е политически скандал, според мен. Комисията толкова ли е, е безпомощна, Европейския парламент толкова ли е безпомощен, че не могат да наложат политическата си воля на европейско ведомство? Наистина се очутвам. Сега може да приемем и трета а, е, резолюция, но и сега въпрос към комисията. Какво ще правите? Защото ни а, е, мотаят. Ние ще приемем трета резолюция. Патентното ведомство обаче вижда нещата по друг начин. Тогава ще приемаме и четвърта резолюция. И аз вече малко се изнервям. Ако не дадем ясен политически сигнал, и не кажем, че патентното ведомство действа срещу всички е, политически е, е, инструкции, някакси ще ми се изчерпа търпението. по принцип, освен на резолюцията, освен съвместното ни становище, трябва да последват и други стъпки, които да накарат патентното ведомство да направи това, което трябва. Колегата Фланаган. Мисля, че трябва да направим нещо, за да не позволим да се патентоват естествените процеси. Освен това, както каза колегата, ние не желаем тези патенти да попадат в ръцете на малко големи фирми. Освен това, някои процеси по генетичните е, изменения също са в ръцете на е, големите. Е, така че да, да направим така, че да накоплаците всъщност да плащат за благото на фермерите. моето притеснение е, не е толкова, че е, не е във връзка с биологичните процеси, а за това, че се облагодетелстват само шепа фирми. Колегата Русен. Благодаря, господин председател. Е, благодаря и на колегата Хойтема, който е, е инициирал обсъждането по тази важна точка. Изключително важно е, е комисията Агри е, ясно да е, покаже какво мисли по този въпрос. Що се отнася до нас е, смятам, че е, трябва е, на всяка цена да се заеме бързо, без да отлагаме това с запълване на дупките в законодателството. Става дума за биологични методи, за естествени процеси, за естествени природни признаци на продукта, така че тук не може да се говори за патентоване в никакъв случай този е, е, селскостопански материал и растителен материал при всички положения трябва да е, остане извън обхвата на патентоването и да може да се развива и отглежда е, свободно. Е, едва ли е, можем да се отклоним от една подобна интерпретация. Европейското патент експертно ведомство също трябва да е наясно, че тук очевидно има празнота, неуредени въпроси в законодателството и трябва да се предприеме необходимото. Е, смятам, че и патентното ведомство би трябвало да се заеме на европейско равнище с е, запълване на законодателството. Но при всички положения в случая става дума за е, биологични процеси, за естествени процеси и растителен материал в резултат на тези процеси, които не се патентоват. Благодаря. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred și eu ceea ce au spus și colegii noștri благодаря, господин председател. Аз също подкрепям това, което казаха колегите. Нека да не се правим на пожарникари. Когато някой се опитва да патентова естествени процеси, ние трябва да се намесим. Е, трябва ясно да заявим, че такива процеси не могат да се патентоват и да приключим дискусията веднъж за винаги. Ако това а, продължи, а, фермерите ще трябва да плащат а, а, всеки път, когато използват естествен материал това ще ощети и научно-изследователския сектор, а ние знаем колко е важен този сектор за опазването на климата. Благодаря. колегата Макентайр. Благодаря, господин Пецат. Аз също искам да изразя моята подкрепа а, и да благодаря за това, че този въпрос се повдига. Съгласна съм всичко, което казаха хората. Но когато някой иска да получи патент, той трябва да докаже, е, че е на лице изобретение. Аз не мога да си представя как това е възможно при един биологичен процес, така че това не може да се патентова. Както казаха колегите, е, изключително е важно е растителния животинския материал да е, останат на свободно разположение за използване, защото ние имаме нужда от генетично разнообразие. А, видовете, с които разполагам, представляват огромен генетичен ресурс и той трябва да бъде достъпен. Аз с, бих била изключително загрижена, ако дребните селски стопани и изобщо дребните играчи в сектора един един ден се окажат пред затворени банки с генетичен материал и трябва да плащат, за да развъждат видовете, които отглеждат. Така че още веднъж подкрепям. Благодаря колегата Кристенсен. Микрофон, моля. Sorry. <laughs> Um, I'm speaking on Danish. Thank you. Ще говоря на датски. Благодаря на господин Хойтема за, за това, че инициира тази дискусия. Съгласен съм с него. Мултинационалните концерни имат наистина огромни интереси и е, за това те е, искат да получат патенти. Това не е в интерес на селските стопани, не е в интерес и на биологичното разнообразие. Така че ние ясно трябва да кажем нашето не. Благодаря за изказването. Колегата Давид. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Добре колегата Дати. Власти е, фармакохемикалии, které... Имам е, опит а, е, а, с фармацевтични химични изделия, които се патентават. не би трябвало да е допустимо да се патентават видове, които вече съществуват. От друга страна, обаче, ако кажем, че тези видове са получени по биологичен начин, и това е свързано с разходи. Ако някой желая да инвестира в, в, разбъждането на видове, инвестира средства и време, същото се отнася и за фармацевтични продукти би трябвало да имаме поне един период, в който този, който е създал продукта, да има изключителни права върху него. По този начин е, ще защитим е, малките е, фирми, които развъждат видове и инвестират в това. И мал... доста ще упростим нещата, ако кажем, че не могат да се патентоват видове. Може да предвидим един период от време, в който те да имат права колегата Питон. Мерси, мисъл президент. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. И аз бих искал да приветствам инициативата на колегата Ма по темата. И съм съгласен, дори може би ще използвам малко по-силни думи, защото идеята, че може по някакъв начин да се патентова живи същества, произведени с по естествен начин е опит за патентоване на природата, която тя ни е дала, както има човешка култура, защото първите размножаващи по някакъв начин, по естествен начин растения са първобитните хора. Искам да се върна тук на въпроса за автономията на селените и въз... тяхната собственост върху семената и възможността, че и факта, че тези всички слопатски посетители могат да днес спокойно и безпроблемно да използват семена, които сами са произвели. Но ако сега се окаже, че те трябва да започнат да плащат за семената, които те самите са а, произвели, тук имаме огромен проблем. А тук се връщаме на въпроса за климатичните изменения. Основният и най-добро решение е чрез генетичните видове, чрез екотиповете. Тук няма да влизам в подробности, но идеята е генетичните ресурси да се адаптират към естественото развитие на средата, включително и климатичното развитие така че, моля ви, нека да не се подаваме на а, тази логика, която ни се предлага тук и благодаря на господин Хойтема, че повдигна темата. Действително, ако се стигне до там, мисля, че ще противоречим на естественият ход на историята и по някакъв начин няма да отговорим на проблемите, в които сме изправени в момента, в интерес на бъдещите поколения. Ja, vielen Dank. Ähm, dann gibt es keine weiteren Redner. Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат. Мога само да констатирам, че колегите сме единодушни. Ще давам до сега думата на комисията да кажа каква е процедурата, какво е в нашите правомощия, какво можем да направим ние от Комисията по селско стопанство в Европейския парламент. тъй като имаме инициатива на група колеги, към която са се присъединили и други. Думата има сега комисията. Um, yes, hi. Um, thank you very much. Добър ден. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Съгласно разпоредбите на договорът, и договор под контрол на правната служба, Европейската комисия представлява европейските институции пред а, разширения апелативен състав. Но разбира се, ако отделни лица искат да коментират имат правото да го сторят. И това въжи и за, инди... за индивидуалните членове на Европейския парламент. Както знаете, ние като Европейската, представлявайки Европейската комисия, изготвихме преписката и Европейската комисия също така се изказа в подкрепа на тази преписка. И както виждате, Амика Курия отново ще се явим пред разширения апелативен състав подкрепа на тази наша позиция. Така че, разбира се, можем само да приветстваме всяка една инициатива в а, това отношение, защото в крайна сметка всички споделяме една и съща крайна цел. Надявам се, че бях ясна. Е, Благодаря. Е, колега Хойтема, може би желаете още веднъж да вземете думата. съгласен ли сте да продължим с инициативата? To, to, to за да влезе малко повече яснота, ние като отделни членове на парламента можем по някакъв начин да се включим в производството пред Европейското патентно ведомство, а пък Европейската комисия представлява европейските институции, но според мен не е зле, за да засилим натиска да изготвим една резолюция, която няма пряка връзка, няма пряко въздействие върху производството в Европейското патентно ведомство, но ясно показва нашата политическа позиция, така че аз смятам, че трябва да изготвим тази резолюция. И виждам, че комисията кима в знак на съгласие. Колеги Чиолас. Колегата Чиес. Need... Благодаря ви, господин председател. Смятам, че трябва, че не може да се задоволим само с индивидуалните становища на отделни членове на парламента. Имаме нужда от ясен сигнал, изпратен от името на целия парламент дори и път това да се случва по, по темата, както каза колегата Буда, трябва да излезем с много ясна позиция, да изпратим много ясно послание каква е нашата позиция. Тук не става въпрос само за правен въпрос, това е и етичен, морален въпрос, който засяга целият Европейски парламент. И това е важно за парламента като цяло, не само за новодошлите депутати. Така че, пак казвам, смятам, че трябва да изпратим много ясно послание от името на Европейския парламент като демократично избрана институция, а не само като една от многото европейски институции. Vielleicht einfach nur äh, zur Erklärung. Ich glaub... Може би, за да изясним нещата. По същество няма различие в нашите виждания. Въпросът се отнася най-вече до резолюцията, която можем да гласуваме. Е, не, можем преди 1 октомври да подготвим резолюция и да внесем резолюцията за разглеждане в пленарна зала. Следващата седмица няма да ни стигне, за да го направим преди това. Така че от гледна точка на процедурата не в е, нашата комисия, но е, в политическите групи няма да е, може толкова бързо да се действа, защото всички трябва да се произнесат, естествено, по проекто резолюцията. Така, колегата Хойзлинг. Ние не би трябвало да се произнасяме по този въпрос като отделни членове на Европейския парламент, а целият парламент трябва да изрази своята позиция. Ако решим да подготвим и една трета резолюция, това ще бъде един добър сигнал. Така че е хубаво темата да се внесе е, на председателски съвет, за това, че ние бихме желали да е, изпратим едно ясно послание, един ясен сигнал по тази тема. Този е, много ясен сигнал е важен е, за гражданите и мисля, че няма да има големи различия между политическите групи. В крайна сметка ние сме представени и тук е, представляваме различните политически групи, така че една резолюция на парламента ще бъде нещо много добро. Колегата Бюло. Да, аз подкрепям е, колегата е, Хайзлинг. Естествено ще можем да формулираме проектотекста на резолюцията е, и след това този проект ще се обсъди от политическите групи, а, а при първа възможност в пленарна зала ще можем да обсъдим и гласуваме въпроса. Колегата Чолс. Да, и аз съм съгласен да, да внеса предложението на председателския съвет. Ако, разбира се, получи подкрепата на останалите политически групи, ще проверя с останалите председатели на политическите групи, ще обсъдим темата на председателския съвет а, с председателя на парламента. В подобни ситуации трябва да действаме проактивно и много бързо. Колеги Декастро. Благодаря, колегата Декастро. Да, господин председател. Съгласен съм с казаното от колегата Дачен Чолус. Мисля, че от името на всички членове нашата комисия не е за да изпратим писмо до председателят на парламента с искане темата да бъде включена в дневния ред за пленарното заседание. Може би това ще е най-ефикасният начин, с който разполагаме в, в така следните обстоятелства. Добре, е, комисията поиска още веднъж думата. Моля. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Едно бързо уточнение. Разбира се, една политическа резолюция е опция за Европейски парламент и смятам, че това ще бъде отлична подкрепа за, в този случай за производството. Но тъй като споменахте крайният срок 1 октомври, ако случайно сте бъде прията по-късно, може значи да отбележа, че като цяло производството пред разрешеният партиен състав обикновено с продължителност около 20 месеца, така че според мен няма да закъсне закъснели, ако разрешението бъде прията след изтичането на крайния срок 1 октомври. Това беше просто уточнение. И по същата тема. 1 октомври е крайния срок за производството за изявлението, което ще направим от името на Европейския съюз. Политическа резолюция от името на Европейския парламент ще бъде полезна, независимо дали ще бъде прията преди 1 октомври, те дни по-късно или месец по-късно, тъй като разширеният палативен състав няма скоро да вземе своето решение и със сигурност няма да е до края на тази година. Also, jetzt haben wir zwei. Очертават се различни предложения. Първоначалното становище на комисията звучеше малко по-различно. Хубаво е, че изяснихте и уточнихте нещата. Резолюция и след въпросната дата, 1 октомври, няма да е вредна. Напротив, ще бъде много полезна. Така че въпросът е не непременно за следващото пленарно заседание да подготвим нещата и е, дали не е по-добре първо да обсъдим нещата е, на заседанието на координаторите и тогава да уточним процедурата и след това вече да обсъдим отново нещата тук. Госпожа Милер, е, Изхождайки от моето разбиране за една европейска институция, бих казала, че е много важно мнението на парламента да стане ясно на 1 октомври. Ние тук сме представители на гражданите, имаме съвсем ясна позиция като членове на комисията Агри и смятам, че би трябвало да не отлагаме нещата. Много хубаво би било да подготвим резолюцията, да я консултираме с политическите групи и на 1 октомври да я приемем. След като можем да работим бързо, защо трябва да удължаваме нещата? Колегата Дорфман. Дебата, който провеждаме, е, показва съвсем ясно нашата позиция. Е, мисля, че все пак е хубаво е, на заседание на координаторите първо да се обсъди какво е разумно, какво е полезно и възможно от гледна точка на парламента и след това вече да информираме колегите. Господин Андрео, не искам много да добавям в дебатът, но според мен трябва да действаме възможно най-бързо. И смятам, че от тази гледна точка продължението на Павло да е най-доброто. Нека да изпратим официално писмо до председателството на съвета и да поискаме да се вземе позиция от името на целият парламент. Според мен трябва да действаме бързо и да заявим много ясно каква е нашата позиция по този толкова важен въпрос. Господин Шрайер-Пирик. Госпожа Шрая Перика. Да, последна забележка. Съгласна съм с Ульрике Мюллер. Не би трябвало да бавим нещата. Напротив, трябва много енергично и експедитивно да действаме, защото съвсем ясна е позицията на нашата комисията. Естествено, по отношение на определени организации или лица, ние не можем да се произнасяме, но можем да кажем какво мислим ние бързо. Колегата, ме, още веднъж, може би. Честно казано, моята позиция е малко по-прагматична. Както казва Европейската комисия, за мен крайният срок от крайен срок 1 октомври не е свещен крайен срок. Аз искам преди всичко да излезам с много добра и много силна резолюция от името на целия Европейски парламент. But let the Но нека да оставим решението на координаторите. Gibt es Einverständnis? Съгласни ли сте да обсъдим още веднъж е, на заседанието на координаторите, още днес преди обяд. Въпроса, е, междувременно политическата воля е, е безспорно ясна, т.е. координаторите ще обсъдят само процедурата. И така, ако няма възражения, за момента ще преустановим заседанието на комисията за днес е, преди обед е, е, можем да кажем, че сме приключили с точките, които бяхме предвидили. Още един въпрос. Дали да продължим непосредствено след това заседание с заседание на координаторите или да изчакаме 11 часа? Какво ще кажете? Приемам всякакви предложения. Сега веднага. Добре. Пет минути е, прекъсване и след това продължаваме направо с заседание на координаторите. Благодаря.